по-лошо. Какво да кажем на унгарците, които не са част от това мнозинство от две трети? След следващите избори просто няма да има възможност да се изменят законите. Госпожо председател, това ужасно ме притеснява, че ние нищо не правим и се правим, че не виждаме какво става. Благодаря за ГУЕ, господин Тевареш, за две минути. Muito obrigado, президент. Благодаря, госпожо председател.